Просто искам да добавя тези думи. Дори и Чешката република е част от Европейския съюз. Председателят. Точно това имах предвид преди малко, когато благодарих на господин Дол и на господин Шулц. Искам да благодаря и на вас, господин Брежина за това, че привлякахте нашето внимание към този а, факт. Действително, наводненията са катастрофални. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen nun zur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 Angenommen mit 578 Stimmen. Приема се. С 578 гласа за. Коле, доклада на господин Шмидт, ново партньорство за модернизиране на университетите, диалог между университетите и бизнеса. моля, гласувайте. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. След това преминаваме към доклад на госпожа Хармс, свързан с програмата за финансова помощ за Козлодой. Ще се гласува М-блок за измененията. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Специално гласуване Шесто изменение от ръководещата комисия. Кой е за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 10. Кой е за, против, въздържали се. Приема се. Единайсто изменение за, против, въздържали се. Приема се. Член първи, 35-то изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 21 изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Член втори, 36-то изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Преминаваме изменение 22. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Преамбюл 32 изменение за против въздържали се отхвърля се. Седмо изменение кой е за против въздържали се приема се. 33 изменение на, зелен... на зелените моля гласувайте. Седмо изменение. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение 33 на зелените. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Осмо изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Съображение 13. 34 изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Отново се налага проверка. Моля, гласувайте 34-то изменение. Започнете гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 20. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. По именно гласуване по измененията. Кой е за? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Към законодателната резолюция преминаваме. Гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването.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 Искам да ви помоля да гласуваме електронно. Това е единственото, което иска господин председател. Ако няма възражения от депутатите, като имаме предвид ограничените транспортни възможности, предлагам да гласуваме поименно. Няма възражение, тогава гласуваме поименно доклада на Ван Нистелрой. Моля, гласувайте. Гласувайте. Всички ли дадахте своя глас? Край на гласуването. Приема се. Според дневния ред предстои да гласуваме доклада Лием Хуанг Нок за дългосрочната устойчивост на публичните финанси за възстановяваща се економика. Различни е, искания за поименно гласуване. Първо изменение. Едно до 11 и имаме ревизиран вариант и така. Първо изменение. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Искам да ви информирам, че имаше искане да не се гласува на блок. И така, гласувайте второ изменение. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Трето изменение. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Четвърто изменение. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Пето изменение. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Шесто изменение. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Седмо изменение. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Осмо изменение. Гласувайте. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Десето изменение. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. 11 изменение. Начало на гласуването. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Сега преминаваме към втори параграф. Гласуване по първоначалния текст, разделно гласуване. Гласуваме първата част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част. За, против, въздържали се. Да проверим. Гласуваме по втора част на втори параграф. Край на гласуването. Приема се. Четвърти параграф. Гласуваме първоначалния текст в три части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Трета част за. Има искане за проверка по втора част. Започваме гласуване. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Трета част за. Против. Въздържали се. Приема се.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 Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме параграф 19 и девето изменение на докладчика в ревизиран вид. Това поименно гласуване не е отхвърлено, така че гласуваме поименно. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Сега преминаваме към 19 параграф на първоначалния текст. Разделно гласуване. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, да проверим. Начало на гласуването. Втората част на параграф 19. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 59 в две части. Първата част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. А, извинявайте, каза председателя, приема се. Втора част, за. Против. Въздържали се. Да проверим. Гласувайте втора част на параграф 59. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към параграф 61, разделно гласуване. В две части. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Да проверим. Гласувайте втора част на параграф 61. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Преминаваме към точка от преамбила А в две части. Първа част за, против, въздържали се. Приема се. Втора част за, против, въздържали се. И това се приема. Преминаваме към гласуване на доклада в изменения вид. В поименно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. 302 за, 275 против. Приема се. Докладчикът помоли за думата. Господин председател, докладът, който току-що беше гласуван, е много лош удар срещу европейските граждани. ЕНП и другите, които гласуваха, ще платят тежката сметка на неолиберализма. в тези условия за мен е невъзможно да, да сложа името си и името на групата си по този доклад. Ще ви помоля да отеглите моя подпис. Вашата декларация ще бъде вписана в протокола. Сега преминаваме към гласуването на, по доклада Кортес Ластра принос на политиката на сближаване към постигането на целите от Лисабон и на целите от стратегията Европейски съюз 2020. Има само едно изменение, което е номер 9. Който е за, моля да гласува. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега ще гласуваме по първоначалния текст на комисията. Моля гласувайте за. Против. Въздържали се. Текстът е одобрен ums wort gebeten hat frau kollegin toia. per segnalare che sulla relazione Ong Nok Искам да кажа, че когато говорихме за доклада на Хуан Гок, не ми работеше машината и навсякъде гласувах против. Благодаря ви. Ще го запишем. И ще изпратим някой да поправи машината. Преминаваме към следващия доклад. Доклада Пейон, Съюза Средиземноморието. Второ изменение след първи е, параграф. За, против, въздържали се, отхвърля се. След трети параграф, четвърто изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърти параграф, изменение номер 3. Гласувайте електронно в две части. Сега по първа част. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Тази част е отхвърлена. Преминаваме към втора част. Моля, гласувайте. Ако всички сте гласували, искам да приключим гласуването. И така, прекратете гласуването. И то се отхвърля. Пети параграф, пето изменение, гласувайте електронно. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се също. След пети параграф, шесто изменение, ще се гласува на три части и някои от тях електронно. Електронно по първа част, така че гласувайте. Гласувахте ли? Прекратете гласуването. Приема се втора част. Отново електронно гласуване. Моля, гласувайте. Ако сте гласували, обявявам гласуването за приключило и се отхвърля тази част. Преминаваме към трета част. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. И то също се отхвърля. След седми параграф изменение 7, моля гласувайте против, въздържали се, отхвърля се. Осми параграф, второто тире, първо изменение на две части за първа част. Против, въздържали се. Одобрява се. Втора част за, против. Мисля, че трябва да проверим. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Изменението пада. И така първоначалният текст пада и сега ще гласуваме по 9 параграф. Първоначалната версия. Моля гласувайте за. Против. И се. Одобрено. Десети параграф, първоначален текст, две части, първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част за. Против. Въздържали се. Одобрено. 13 параграф, първоначалният текст. Моля, гласувайте електронно. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Текстът бе прият. 15 ти параграф, първоначалната версия на текста, две части. Първа част гласовите за, против, въздържали се, приема се втора част за, против, въздържали се, одобрян, приема се. След 17 параграф, 8 изменение, моля гласувайте за, против, въздържали се, отхвърля се. Първоначален текст, две части, параграф 20. Моля гласувайте за първа част, против, въздържали се, одобрено е. Втора част, за, против, Въздържали се. Също така се приема. След параграф 20 имате девето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Което ни води до гласуване по целия текст, така както го изменихме, моля гласувайте за. Против, въздържали се, Текстът е прият като цяло и сега продължаваме нататък с доклад на господин Кирилов. Необходимостта от стратегия на ЕС за Южен Кавказ. Осми параграф, първо изменение за, против, въздържали се. Мисля, че трябва електронно да проверим. Моля, гласовите електронно. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се това изменение. Трето изменение е за, против, въздържали се, приема се. 13 параграф, четвърто изменение е за, против, въздържали се, приема се. 14 параграф, 6 изменение е за, против, въздържали се, приема се. 15 параграф 7 изменение за, против, въздържали се, приема се. 23 параграф изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. 54 параграф 2 изменение за, против, въздържали се, Отхвърля се. Сега гласуваме по целия текст. Моля гласувайте за. Против. Въздържали се. Текстът бе прият. Много ви благодаря, колеги, за сътрудничеството. Това е първото гласуване, което се проведе под мое ръководство. Моля ви, тези, които искат да отидат да обядват, да излязат по-тихичко. По отношение на доклада Грех, господин Яр иска да вземе думата. Колеги я? Я. Я, филдан. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз се радвам, че доклада на господин Грех се